на това, че в този случай успяхме да установим добро сътрудничество и с всички политически групи и засегнати комисии. Така че това е нещо, което не се случва всеки ден и благодаря на всички. Благодаря на Лидия, благодаря за всичко, което е свършила по доклада, благодаря на всички за участието в разискванията. Гласуването ще бъде в 12 часа днес. А сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Устен въпрос. Във връзка с почтенските услуги. Инициаторите на устния въпрос са от Комисията по транспорт и туризъм. Господин Брайан Симпсън има 5 минути. Благодаря, господин председател. Аз говоря от името на Комисията за транспорт и туризъм. Аз имам чест да бъда най председател. Господин председател, унеси от вас, които проследиха процеса за либерализиране на почтенските услуги, може би знаят е, колко дълъг беше процеса. Е, от е, последните 8, край на 80-те години парламента искаше да се увери, че всеки процес по либерализиране е, в никакъв случай не трябва да уврежда условията за труд и трябва да гарантира универсални почтенски услуги за гражданите на Европейския съюз. Съвременната технология радикално промени е, начина по който хората общуват помежду си, но в края на краищата гражданите всеки ден искат да виждат джията или почта чекмеджийката, която им носи писмата. Ето защо е, изходната точка трябва да бъде, че нашите почтенски услуги не са е, просто някакъв економически резултат, но те са и социална услуга, която трябва да бъде подкрепена. И от тук място това е, е старта, е, е, когато започна вътрешния пазар, който на 31 декември тази година ще бъде обединен и устните въпроси от Транспортната комисия да напомнят на комисията за всички предпазни клаузи, които са предвидени от парламента в тази директива, за да има социална защита защита е, при е, раздаването и при, финансиран, при осъществяването и финансирането на почтенските услуги. И да напомнят е, на държавите членки, че те са длъжни да защитават тези услуги, а не да ги либерализират, както при железниците, например, просто като пренебрегват закона. И тук възниква дилемата, господин председател. Този, в този парламент първо има недоверие, че комисията комисията е, няма да засили е, този важен аспект на е, директивата от 2008 година черта 6 е, и ще засили економическата либерали... страната, която либерализира директивата и в край на краща държавите членки ще се движат като охлюв и няма да направят нищо, за да защитят работниците в почтите, почтенските услуги и в край на краищата няма да финансират както подобава универсалната услуга. Ето защо има четири ясни въпроса, които изискват четири ясни и безусловни отговора от комисията. И въпросите са е, тези, е, които ще ви задам. Ние не изискваме е, технически отговори от комисията. Е, ние искаме някакви е, цитати от договори и така нататък. Защото нашата комисия е чела договорите. Ние изискваме гаранции, е, че онова, по което сме се споразумяли през по 2008 черта 6, ще се прилага, като се включват и предпазните клаузи за работниците в почтенските услуги във всички области. Ние изискваме гаранции за универсални услуги, ние искаме е, всички проучвания, които са предвидени в директивата по е, цената за извършване на такива универсални услуги или е, поне някаква дата за приключването на такива проучвания. Ние искаме комисията да осъществи пълно оценка на въздействието по либерализирането на почтенския пазар, и е, е, как се отразява това на целия отрасъл, а не само от економическият не само на економическия аспект на този отрасъл. В заключение е, искам да попитам е, защо по-рано не се предвиди време в парламента за устни въпроса. Е, защото просто отговора е в недоверието, дори това, че ние не вярваме от години наред в либерализирането на този отрасъл и държавите членки ще е, пренебрегнат всички членове, свързани с социалния аспект и с извършването на самата услуга и комисията ще им даде възможност да ги пренебрегнат. Това е, просто не трябва да се допуска. Ние като парламент е, не сме готови да предвидим е, някакви е, услуги в почтите, които са подобни на услугите в железниците. Държавите членки трябва да прилагат всички е, разпоредби на директивата и комисията трябва да бъде бдителна и да наблюдава какво точно правят. Защото ако това се провали, според нас това ще бъде на изпълнение на дълг. Брайан благодаря, Брайан. Спазвахте великолепно времето си от 5 минути 0 секунди. Просто поздравления! А сега давам думата на комисаря Барние, за да отговори на устния въпрос. Благодаря, господин председател, дами и господа депутати. Господин Симсън. Аз съм член на Европейската комисия от 7 или 8 месеца вече. Много пъти сте ме чували да казвам, дори на 13 юни по време, я, януари по време на моето изслушване за поста, че винаги ще а, се старая да запазя обществените услуги. И то в рамките на този голям пазар, за който отговарям. И когато през октомври представях така наречения Single Market Act, т.е. законодателството за единия пазар, че ще се опитам да създам по-добри възможности за заедостта в този пазар и че ще се спра на социалния характер. Това засяга, разбира се, и а, услугите от общ характер и обществените услуги. Защо ви повтарям това? защото така или иначе ще пристъпим към проекта за промяна на почтенските услуги. Той не е нов, датира от вече доста време. Пълното отваряне на този пазар ще се осъществи от 1 януари до година в 16 държави членки и това ще засяга 95% от почтенските услуги в Европейския съюз. Тази реформа е много обмислена тя е прогресивна, постепенна. Започна през 1992 с Зелената книга, след това имаше три директиви, които конкретизираха проекта и му предадоха допълнителна, добавена демократична стойност. И също така последната директива, със сигурност вие познавате много добре, тя беше прията през 2008 с подкрепата на Европейския парламент и беше одобрена от 25 държави членки в съвета на министрите. Така че целият процес е бил много прозрачен, той не е бил таен, не е бил скрит. Целта е да позволим да, да имаме едни ясни, ясни а, директиви в този сектор, който все пак е много важен за целия Европейски съюз. И целта е да позволим на този сектор да еволюира, да живее с новото време и а, да се развива. Реализацията на този вътрешен пазар, когато разбира се тя е добре обмислена, повтарям, наблягам на това, винаги е символ на адаптирането към новите времена. Целта е да предложим една по-добра економическа услуга, която да отговаря на исканията на гражданите – Разбира се, всичките отделни участници на този пазар са справени пред големи предизвикателства. И ние имаме щастието да сме изготвили вече от толкова дълги години да изготвяме тази реформа. Така че още веднъж повтарям, това е добре премислена реформа. Новите технологии промениха изцяло нашите действия, нашето функциониране и съответно предизвикаха нов тип поведение сред нашите граждани. Съответно, това е свързано с нови изисквания, а е, от друга страна имаме и контекста на кризата, който се налага. Кой би повярвал, че бихме могли просто така отведнъж да променим пазара? Комисията не мисли така и то по три основни причини. Първо трябва да се осъществят целите на Зелената книга от 1992 година. Това ще бъде голям авантаж за Европейския съюз, за да излезе той от кризата и да осигури едни почтенски услуги с добро качество. Второ, ние разполагаме с тази директива за рамката, за правната рамка, която пък се базира на помощта на националните законодателства, които си сътрудничат, така че отварянето на пазара става постепенно и регулирано. И също така, това отваряне на пазара, разбира се, ще а, бъде проследено и ще видим дали то се осъществява коректно. Всички. А, всички промени на този крайен стадий на реформата, ще бъдат нужни, за да имаме един добър почтенски сектор и замразяването на тази реформа ще тласне сектора към е една неподвижност и неадаптираност. Знам, дами и господа, до каква степен почтите са важни в сектора на заетост в Европейския съюз – Третата директива дава много права на държавите членки, за да съчетаят отварянето на този пазар с социалните изисквания. И искам да напомня, че така или иначе според текста социалните изисквания ще бъдат взети предвид при отваряне на пазара на почтенските услуги. Така че, господин Симпсън, можете да сте спокоен, можете да проверите, че всички условия ще бъдат спазвани. През 2013 година, когато вече окончателно се приложи тази реформа, ще бъде изготвен един доклад за това как е протекла тя. До сега са проведени много други проучвания и ние, аз като комисар и господин Барозо като председател на комисията, е, лично се занимаваме с този проблем и искаме да изготвим през 2011 година е една група на диалог на тези, които използват е, този пазар, за да могат предприятията, както и синдикатите, които имат, разбира се, много важна роля, и гражданите, и разбира се парламента, всички да се съберат на една маса и да кажат какво става всъщност на практика. И такава, такъв диалог трябва да се провежда редовно, за да се осъществи една оценка и да се осъществи после, разбира се, правилното прилагане на реформата. Това са гаранциите, които ви давам, господин Симсън. Дами и господа, аз лично ви гарантирам, че лично ще следя как протичат нещата в тази група и ще гарантирам лично прозрачността. Благодаря. Благодаря, господин комисар, казва председателят. А сега ще слушаме ораторите от различните политически групи. Започваме с НП. Господин Фербер, две минути. Сега президент, комисар, либи колеги. Уважаеми господин председател, господин комисар, скъпи колежки и колеги, като докладчик по първата и втората директива за пощите и пощенските услуги. Естествено, много се радвам, че в момента провеждаме тази дискусия и че предстои до края на годината напълно либерализация на пазара. Това показва, че действително в резултат на първата и втората директива нещата в Европа са се подобрили. Спомням си, че на времето хората, които бяха на почивка, се прибираха в къщи и едва след като се приберат, пристигаха картичките, които са изпратили от мястото, на което са прекарали вакансията си. Междувременно вече и бързината се увеличи, и качеството на почтенските услуги е много по-добро. Естествено, че когато говорим за универсални услуги в Европа, би трябвало да имаме предвид почтенските услуги. Трябва да имаме предвид това, че нивото на почтенските услуги вече е много високо. Качеството е достатъчно високо и трябва да го запазим. Е, естествено, че в някои случаи сме допускали компромиси. Без тях не може. До 2011 година се предвижда пълна либерализация на пазара на почтенските услуги и до тогава ние трябва, естествено, не само да мислим за либерализацията, трябва да мислим за запасване на качеството. И е, това е, в крайна сметка, при третата директива, именно кондицио sine qua non. В никакъв случай да не се постигне е, спадане на ни качеството, да се запази нивото. Така че и след 2011 година да можем да се радваме на бързи и качествени почтенски услуги, същевременно в условията на един напълно либерализиран пазар. Господин комисар, аз съм абсолютно сигурен, че вие ще прочетете много, много внимателно всичко това, което ние сме написали по тези въпроси и ще се придържате към него, а ние ще следим и всички ваши изисквания. Следващият оратор, господин Хадрауи. Благодаря, господин председател, господин комисар. Ние се нуждаем естествено от тази либерализация на пазара на почтенските услуги. Нуждаем се от качествени и добри услуги за гражданите, но същевременно се нуждаем и от много повече. Само тези елементи не са е, достатъчни. Необходимо е на всяка цена да мислим за социалните аспекти и за диференциацията на универсалните услуги. Всичко това е записано в директивите. Що се отнася до социалните аспекти, държавите членки сега са наред. Те трябва е, да поемат своята отговорност, за да създадат еднакви условия между новите играчи на пазара, между старите монополисти и да не забравят естествено необходимостта от е, понижаване на цените, от конкуренция на пазара, но това не бива да се отразява естествено на заплащането и на условията за работа, да кажем, на куриерите, които и без това са слабо платени. Когато говорим за универсални услуги, трябва да имаме предвид абсолютно всички аспекти във всички сфери – защото много често се оказва, че след една либерализация клиентите започват да плащат повече, отколкото е, преди това. Така че е, очевидно предстои един труден период за държавите членки е, през първите години след е, пълната либерализация, но аз се надявам, че усилията ще се увенчаят с успех. Е, естествено, че трябва да мислим и за принципите на кохезия, на сближаване, трябва да мислим за кратките срокове, в които ще постигнем прилагането на, е, на правните актове. Ще говорим за универсални услуги, за социални аспекти, как ще засилим и ще активизираме социалния диалог е, в областта на почтенските услуги в Европа, така че да гарантираме запазване на стандартите е, и условията на живот за работещите в този сектор. Благодаря ви, колега. Сега от името на либералите госпожа Майснер. Благодаря, господин председател. Живеем в Европа, в която хората биха желали да работят съвместно, да е, живеят добре, вие знаете, че има демографски промени в Европа. В бъдеще, може би, хората ще се местят повече, ще живеят повече в определени области, в определени центрове, но е, някои от тях пък ще останат в по-отдалечените места, така че ние трябва да гарантираме качествени, бързи почтенски услуги за всички, независимо от това къде е, е са се установили, къде живеят и без естествено е, да е, намаляваме възнаграждението за работещите в е, областта на почтенските услуги, без да увеличаваме прекомерно цените на почтенските услуги за гражданите. Всичко това в крайна сметка е резултата, който желаем да постигнем и ние, и вие, господин комисар. Да, в директивата е записано, че в момента в който нещо не върви е, при прилагането на новото законодателство е, или на директивата, е, гражданите имат право да се оплакват. Да, добре. Това е изконно право на европейските граждани. Вие, господин комисар, казвате, ние ще следим е, как ще тръгнат нещата, как ще е, се осъществяват. Вярвам ви. Е, нашия колега от Комисията по транспорта, Брайан Симпсън, каза, че по отношение на железопътния транспорт е, след прилагането на след приемането и прилагането на директивата е трябвало също да се извършва мониторинг, но майче никой не се е занимавал сериозно с контрола, поне на първо време. Е, в сферата на ЖП транспорта. Така че бързото прилагане, бързото транспониране е, на правните актове, за които говорим, е нещо абсолютно необходимо, ако желаем гражданите да са доволни. Разчитаме на вас, господин комисар и на комисията. А сега Изабел Дюрани има думата за минута и половина. Благодаря, господин председател. Господин комисар, естествено, че аз няма да оспорвам демократичния и прозрачен процес, който доведе до приемането на тези различни директиви за откриването на почтенския пазар. Аз разбира се не споря, че трябва да бдим за тяхното прилагане, но е все толкова демократично и прозрачно в един момент конкретно да се оценят е, резултатите и най-вече как се отразява директивата и нейното прилагане. Е, в е, не знам дали в държавите членки може да се говори за подобряване на услугите и за по-добър достъп на европейските граждани до почтенските услуги. Вие говорите за разумно поведение, когато трябва да се оказва и съпътстваща помощ. Аз смятам, че по-скоро се концентрират частните оператори. Нещо се създава някакъв частен лигал пол, а искахме да разрушим обществения монопол, за да има конкуренция. Не знам дали резултатът е този, към който се стремяхте казахте. Вие говорите за придружаване на даден процес. Какви са практиките на регулиране? Аз се радвам, че има група по регулиране, обаче искам да разбера е, кои са правилните практики. Има много недостатъци в системата. Е, сега искам да ви кажа, е, че много често новосъздадените работни места е, са несигурни и по правило се губят работни места. Радвам се, че създавате кръгла маса за всички участници, за да има диалог между тези участници, това е нещо хубаво. Обаче, ако искате наистина е, да сдобрите пазара с гражданина, мисля, че почтата е пример, за да покажете, че това е възможно, но във всеки конкретен случай трябва да се оценят резултатите и как това се отразява на място. Е, това е, са цели, които вече са казани. Трябва да направим оценка преди да продължаваме напред, без да се обръщаме назад и да се види разликата между разстоянието между европейските европейските граждани техните почтенски услуги. Сега давам думата за две минути на господин Делонг. Благодаря, господин председател. Господин комисар Барни, вие казахте, вътрешния пазар трябва да има социален облик. Бившият комисар Монти каза същото. Но нека да пристъпим към реалността. Вчера видяхте а, стачката на почтенските работници. Те стачкуваха тук, пред тази сграда. Една жена от тях ми каза, че е на 55 години. От 25 години работи за почтата и до година трябва да бъде една от първите, които ще бъдат съкратени. Повечето от тези почтенски работници ще бъдат съкратени, примерно и в Ирландия. И то не е заради конкуренцията, не заради някакви други причини, освен просто, че искат, че почтата иска по-гъвкави хора с по-гъвкаво работно време и с по-низки изисквания за заплата. Така че над 15 000 души ще а, бъдат съкратени. Хора с голям опит. Така, господин комисар, защо никога не сте направили проучване относно социалните последствия от либерализацията на почтенските услуги? Защо Европейският парламент трябва да се занимава с тези социални проучвания? Има един интернет сайт, на който можете да намерите тази информация. Всички, които използват почтенските услуги, виждат, че услугата се влушава. В момента почтата се управлява от различни оператори. Непрекъснато се изпращат почтенски пратки, но те не винаги стигат до предназначението си. Кой ще се справи с този проблем? Не сте говорили с Европейския парламент по този проблем. Искате да въведете либерализация, което съответно ще доведе до по-високи почтенски тарифи, например за хората, които живеят в отдалечени райони, в изолирани райони трябва да има предложение, кое, което да наложи мораториум и да замрази либерализацията на почтенските услуги, докато нямаме ясна представа за последствията. Това е социалното лице на услугата ви. Благодаря. Благодаря, господин Бъфтън. Минута и половина. Това е последният оратор от името на групите. Благодаря, господин председател. Отварянето на почтите, на почтските услуги унищожават качеството на услугата. Това е свързано, разбира се, с много съкръщения на персонал и други. През 75-та година имахме 20 000 почтенски бюра, сега имаме много по-малко. След като бяхме принудени да продадем, така да се каже, почтенската услуга, Видяхте какво стана. Разгр... Разруши се една жизненно важна услуга. Ние трябва да имаме качествени почтенски услуги в целия Европейски съюз. Точно това имахме в Великобритания. И цената беше достатъчно ниска и всички имаха достъп до услугите. А сега секторът се разпръсна на парчета и е некачествен. И това стана само за да се задоволи този закон за конкуренцията. Великобритания трябва да получи правото на опт-аут от вашата директива. Благодаря. Благодаря, казва председателя. А сега пристъпваме към ораторите, които говорят от собствено име. И сега давам думата на господин Жорж Бах. Минута и половина. Благодаря, господин Председател, благодаря господин комисар. Благодаря много и на колегата Симпсън, който зададе точните въпроси. Естествено, че либерализацията би трябвало да доведе до по-добро качество на по-благоприятни за потребителите цени. Да, е, добро качество на добри цени е, съществува и в момента в областта на почтенските услуги, но е, да се надяваме, че в резултат на преструктурирането ще се постигне по-висока ефективност. Естествено, според мен, трябва да запазим условията на труд за работещите в този сектор. Ние на всяка цена би трябвало да контролираме процеса, за да предотвратим неблагоприятно въздействие върху работещите в сектора. Е, много е важно, когато говорим за универсални услуги, да осигурим повсеместно, бързо, качествено обслужване на гражданите. Независимо от е, всичко това, е, може би не би било зле да изградим и един независим орган, който да контролира процесите и степента на доволство сред потребителите. Всички се нуждаят от почтите, всички се нуждаят от почтенски услуги и фирми, и граждани, и банки, и застрахователни дружества. Е, целият ни економически живот, е, целият ни живот се гради върху дейността на е, операторите на почтенски услуги, така че аз много-много се надявам, че всичко ще бъде много добре премислено и ще се осъществи благоприятно. Госпожа Тикао. Благодаря. Тази либерализация на пазара беше предвидена за 2011, а държавите, които се присъединиха през 2004 година и тези с специфични ем, изисквания, с специфични характеристики, могат да отложат прилагането до 2013 година. Целта е да се осигури изпращането на почтенските пратки за всички граждани поне един път на ден, пет дни в седмицата минимум, това е задължението на обществената услуга. Но искам да привлека вниманието върху факта, че дори в настоящата криза един е, една държава членка би могла да задържи броя на почтенските бюра еднакъв, дори в е, отдалечени, изолирани пощ... места. И държавите членки трябва да дефинират сами модалностите на а, своите услуги според финансирането. От това финансиране зависи също така качеството на почтенските услуги, и а, е, трябва да се дадат гаранции, свързани с, а, е, а, е, с заетите в а, почтата. Искам да кажа, че до края, искам да, комисията до края на тази година да ми предложи, да ни предложи проучване на а, въздействието на либерализацията на пазара в държавите, които вече напълно са отворили своя пазар. Също така, искам да се въведат почтенски електронни услуги. Благодаря. Благодаря. А сега господин Галахър, минута и половина. Благодаря, господин председател. Е, Вътрешния пазар и почтенските услуги е, трябва да приключи либерализирането декември и много хора, които живеят в съдски райони, аз представлявам, е, бях, работеха в тази почтенска услуга и е, всъщност те са истински затру... много, много са загрижени, защото е, пощаджиите играят е, ключова роля в живота на Ирландия и аз искам да им благодаря за ролята, която играят Пощенските услуги, както знаем, са нещо повече от економически отрасъл те, е, те са социална фабрика в е, селски райони. Например, в моите райони 40% от населението живеят в тези е, селски економически райони. И почтенските работници всъщност са източник на социални контакти за възрастни хора, които живеят в изолирани райони. Така че от ключово значение Европейската комисия да гарантира задължението за универсални услуги, които се съдържат в това законодателство изцяло да се спазват и трябва да има има е, задължително изискване към националните регулатори и комисията трябва да гарантира, е, че всички писма трябва да се събират и да се раздават навсякъде в Европейския съюз и в е, най-селските райони и това да бъде в кратки срокове. И аз с удоволствие чух е, това, което каза комисаря във връзка с е, диалога с потребителите, е, което разбира се ще включи и гражданите, и предприятията, и синдикатите, и парламента. Тук имаме делегация от, от Пощаджи и аз мисля, че ние сме длъжни да ги представляваме тук и е много важно да представляваме гражданите изобщо, да сме сигурни, че те ще получат универсал социалните услуги, които имаха много години преди, далече преди економическото развитие в Европейския съюз. Благодаря ви. За минута и половина госпожа Лихтенбергер. Благодаря ви. Господин комисар, уважаеми колеги, трябва да ви кажа, че се обещава подобряване в резултат на е, тези по-нататъчни стъпки за либерализация. Аз лично не очаквам обаче подобряване, а точно обратното. Информацията, която получаваме като депутати, говори именно за една обратна тенденция, т.е. влушаване на е, почтенските услуги, е, затруднен достъп до пощенски услуги, особено в селските райони и особено в някои отдалечени райони. Да, добре, могат да се очакват допълнителни работни места, но това са работни места с минимално заплащане. Работни места, които не могат да осигурят прехраната на едно семейство. Единствено, рекламната индустрия ще спечели от либерализацията на почтенските услуги, защото за тях наистина ще се подобрят условията на труд и заплащане. Но когато говорим за универсални услуги, за гарантиране на тези универсални услуги, от страна на държавите членки трябва да си даваме сметка, че държавите членки понякога са изключително затруднени, защото им липсват ресурси, включително и финансови ресурси. Така че, господин комисаро, на всяка цена трябва да се отчита оценката на въздействието. До този момент това не се наблюдава. И ето, че се постигна това, което не желаем, а именно влушаване на почтенските услуги. Благодаря ви. А сега госпожа Сабина Виос. Благодаря ви, господин председател. Две стъпки от е, либерализацията на пащенските услуги вече са осъществени. До този момент комисията не е публикувала нито едно изследване за е, въздействието е, върху гражданите, върху качеството на услугите, върху начина на работа и живот на заетите, на работещите в е, сектора на почтенските услуги. Кога най-сетне ще се извърши от тази оценка на въздействието? Вчера чухме много оплаквания от представители на различни държави членки, които говорят за влушаване на условията на труд, за влушаване на е, качеството на почтенските услуги и за това, че е, в крайна сметка не могат да се очакват е, нови работни места. Така че, е, може би, би трябвало да изчакаме с тази трета стъпка в рамките на либерализацията, защото първо трябва да се проучи нивото на универсалните услуги. И тогава, след като вече сме убедени, че тези универсални услуги са гарантирани в необходимото качество, да преминем към пълна либерализация. Благодаря ви. А сега колегата Тун и Хонштейн. Благодаря ви. В действителност ние говорим за едно много важно решение свързано с либерализацията на пащенските услуги в Европейския съюз. Става дума за директивата за универсални пощенски услуги. Но естествено, ние трябва да следим какво става във всички държави членки и тази директива да се прилага с е, еднаква бързина и еднакво качество във всички държави членки. Господин комисар, очакваме по-пълна информация от страна на комисията в това отношение. Надявам се, че откриването, отварянето на пазара наистина ще доведе до подобряване на почтенските услуги. Много е важно, естествено, е, важна е като тема е, сама по себе си, темата за отварянето на пазара, за възможността на различни оператори да предлагат почтенски услуги. Да, това е нещо необходимо и аз мисля, че никой не го поставя под съмнение. То е важно и желано. Но същевременно съществува още една тема. Европейската идентичност се нуждае от ясни символи. Това е нашата парична единица, това е химна, това е е, са нашите цветове, но може би не би било никак зле да имаме и една обща европейска почтенска марка. Благодаря ви, колега. Госпожа Серакияни, една минута. Благодаря, господин председател. Приключването на вътрешния пазар на почтенските услуги до края на годината е важен етап, обаче би било полезно все пак комисията да направи проучване на въздействието. Както вече казаха много колеги, трябва да се проучи как ще се се отрази отварянето на пазара. Това очакват и гражданите. Как комисията ще защити гражданите на Европейския съюз, за които живеят в труднодостъпни райони, като селски и планински райони? Как да са сигурни те, че ще си получават писмата? Какви е, са механизмите, които комисията ще приеме, за да се е, гарантират услугите? Тази директива, която вече съществува, не трябва да служи за извинение за социалния дъмпинг. Държавите членки банки прилага директивата и те разполагат с всичко необходимо, за да го направят. Сега е, година, е, е, минута и половина за САЯ. Благодаря, господин председател. Отварянето на почтенските услуги всъщност създава проблеми и тревоги от държавите членки относно качеството на услугите. Финландия е страна с голяма площ, но с малко население и подобно отваряне е интересно само за големите градове но пък от друга страна за отдалечените райони разходите, които се натрупват, всъщност са оставени на местните власти и всъщност там разходите са много, много по-големи, понякога дори 10%, 10 пъти по-големи, отколкото за градовете. Ние в Финландия все пак отворихме почтенските услуги за конкуренцията, но се наложиха определени изисквания към отделните оператори за осъществяване на почтенските услуги. Питам се обаче как конкуренцията може да бъде истинска, ако се налагат различни такива изисквания изисквания и критерии. И ако, например, на почтата се налагат по-строги изисквания спрямо конкурентите и кой съответно ще плаща разходите. В директивата се прилагат альтернативи. Една от най-простичката альтернатива е да се финансират тези услуги с данъчните приходи. Това не е особено правилно спрямо накопаците имаме в Финландия, това ще изкриви допълнително конкуренцията. в Финландия вече над 100 милиона евро бяха така, изкривиха по този начин конкуренцията. И всичко това всъщност бихме могли да го обясним много трудно на дънакоплаците. Дали трябва да се установи, да се изгради едно допълнително данъчно облагане на местно ниво, на, на национално ниво, за да запазим качествени почтенски услуги дори в тези отдалечени нерентабилни райони. Това може би е решението. Благодаря. Благодаря на колегата. А сега господин Фернандес, минута и половина.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 Пощенските услуги е, са е, ключов инструмент за общуването. Е, те, освен това, гарантират основна роля за конкурентоспособността и за териториалната кохезия. Ето защо е абсолютно недопустимо за тези, които живеят в провинцията, да нямат право на същите услуги, както тези, които живеят на друго място. Най-необлагодетелстваните групи от населението всъщност остават изолирани, но те трябва да имат същите почтенски услуги, както останалите. В Португалия, например, се наблюдава увеличение на местата, където, ня... където има намаление на качеството на почтенските услуги, а те трябва да бъдат запазени и трябва да се увеличават, а не да има съкръщение. Прилагането на европейското законодателство не трябва да се отразява неблагоприятно върху условията за работа и възнагражденията на почтенските женските работници и ние не можем да приемем идеята, е, че е, конкурентите, които осъществяват почтенски услуги, е, искат само ползите, а, не, а не, това, което ни им изнася, го оставят на другите. Всъщност, те искат почтенски услуги там, където има печалба Тоест, комисията трябва да предложи някакви решения за проблемите, които току-що посочих. И освен това, искам да сме сигурни, че законодателството се прилага правилно е, и евентуално може да се подобри. Благодаря ви и още е, една минута за последния оратор по е, тази е, точка, за минута и половина. София Окуни, господин председател, господин комисар, скъпи колеги, в съвременните общества всички комуникационни услуги са от изключително важно значение, както за нашите предприятия, така и за живота на всички европейски граждани. Либерализирането на пазара на писмата е истинско предизвикателство за този отрасъл и то в момент, в който като развитието на технологията и економическата криза е, поставиха затруднено положение историческите извършители на почтенски услуги. Както моите колеги, аз държа много на економическото, социалното и териториалната кохезия, е, които е, се осъществяват чрез тези социални услуги. Като заместник председателка на интергрупата за обществени услуги, аз съзнавам какви са опасенията за бъдещето на тези услуги от общ економически интерес днес. Е, стотина пощаджи вчера протестираха в Страсбург. За мен е много важно е, това либерализиране на пощенския пазар да не става е, за сметка на развалянето на условията на труд и на качеството на услугата. 2008 година ние искахме да има качествена услуга и да се създадат работни места. За целта правото трябва надлежно да се прилага, особено по отношение на задълженията за универсална услуга. Освен това, е, тези, които извършват почтенските услуги, трябва да се развиват, е, трябва да разнообразят е, дейностите си и съответно източниците си на доход. Господин председател, ние разчитаме Европейската комисия да бди и да съблюдава как се развива този економически отрасъл. Вие извършихте важна промяна в монетарната политика, в финансовия контрол и съм сигурна, че вие ще общите всички нас, е, за да може тази е, реформа да върви напред. Благодаря ви. Много ви благодаря. Така преминаваме към процедурата спонтанни изказвания с привличане на вниманието. Повече са желаящите да се изкажат, отколкото е, времето, с което разполагаме. Искам да ви предупредя, че всички трябва строго да спазват изискването за една минута. След това ще изключвам микрофона. Господин Миколашик е първият. Благодаря ви. Децембер 2010 е dôležitý милни. Госпожи и господа, през декември 2010 година ще видим едно знаменателно събитие довършването на вътрешния пазар в областта на почтенските услуги, от което сектора значително ще укрепне. Комисията заема водещи позиции в тази област и е така от е, доста години. Строми ми се, че тяхната роля е изключително важна, защото монополното положение на националните почтенски пазари означава повишаване на цените, отрицателни последици за потребителите. Подкрепям либерализацията и приватизацията на пазара на почтенските услуги и разбиването на националните монополи, което ще бъде само от полза за потребителите. Благодаря на господин Миколашик. Господин Тарабела. Господин председател, господин комисар, Искам да коментирам отрицателните ефекти от либерализацията, защото се вижда сериозно нарушаване на функционирането на тези услуги. Сега бих искал да чуя от комисията какъв анализ правят те и как се определя ползата за потребителите от либерализирането на този пазар. А също така се интересуваме има ли анализ на качеството. Ние може да си говорим красиви приказки за либерализирането, но не може просто да се предприемат някакви нови стъпки, за да продължаваме да правим същите грешки и на други, в други области. Сигурно има ползи за потребителите, но очакваме повече и от вас. Благодаря. Госпожа Харкин, моля. Господин комисар, вие казахте, че директивата дава свобода на държавите членки да имат свобода по прилагането на социалните изисквания. Тези социални изисквания обаче трябва изцяло да се спазват. Вчера ние гласувахме насоките за заетостта. Искаме достойна работа. Това се отнася и в сферата на постинските услуги, но там има ниско платени работни места по-скоро. Има сериозни безпокойства сред гражданите и почтенските работници относно качеството на работните места. Ние не можем да игнорираме този факт. Като представител на голяма селска общност, аз получавам много искания да се гарантира почтенски услуги 5 дни в седмицата. Съгласна съм с много от останалите оратори, че се нуждаем от мораториум за пълното прилагане на директивата. Ораторът е прекъснат. Господин Ферейра. Господин председателю, благодаря ви, господин комисар. Работниците в отрасъла из цяла Европа са съгласни, че свободата и либерализацията на пазара на почтенски услуги няма да облегчи положението, а само ще влуши услугата. Това е безпредседентна атака срещу правата на почтенските служители. Либерализацията ще доведе до приватизация и ще доведе до един общо европейски монопол в крайна сметка. Ставаме свидетели на тази тенденция дори в страни, където развитието на пазара не е стигнало този етап. Социалния е, дъмпинг, ограничаването на услугите са все явления, срещу които трябва да се борим. Трябва да се борим срещу приватизацията на този толкова важен отрасъл. И а, е, това трябва да е ясно на комисията. Благодаря. Е, следващия оратор е Регнер. Herr Kommissar, ich habe soeben an der Debatte über Господин комисар, Току-що участвах в дебата за по-добро законодателство и почтенските услуги са пример, където е, отрицателните последици щяха да бъдат ясни, ако бяха предложени принципите на доброто законотворчество и ако имаше добра оценка. Комисията не е направила изследване и не е оценила социалните последици от либерализирането на почтенските услуги. Комисията подкрепя националните регулаторни институции и иска да преодолее пречките на пазара, но последиците са, че ще има ниско заплатени работни места, удължение на времето за доставане на почтата и много други неща. Та, не страдате ли, когато виждате колко много оплаквания има и от потребителите, и от изпълнителните, от управителните съвети? И не са яла. Господин председател, господин комисар, Страни, където либеризацията е напреднала, Финландия, Обединеното кралство, Германия, има доста банкрут, който има и социални последици. Не мога да се гарантира изпълнението на задължението за универсална услуга. Трябва да се гарантира 5 дни в седмицата почтенски услуги, за да се осигури социалното сближаване и регионално сближаване. Моля да говорите по-бавно, казва председателя, ако искате да могат да следят преводачите какво казвате. Оценката на социалното въздействие върху работните е, места и избягването на е, социален е, дъмпинг са въпроси, на които трябва да обърнем внимание. Трябва да осигурим и условия за условията. Благодаря. Господин Берил има думата. Господин председателю, Господин комисар, преминаването от национално управлявани към европейски управлявани пощенски услуги е тенденция в целия континент. Я аз съм съгласен с нея, но трябва внимателно да се вгледаме в разходите и в действителните предимства от а, е, този процес. Пощенските пратки трябва да бъдат доставени навсякъде, включително в селските и крайградските райони във всички страни и региони. Укрепването на сектора е добра идея. Трябва да се гарантира стабилност на заетостта, а не временни и сезонни работни места. Не бива да се нарушават и изискванията за ритъма работа и почивка. Изненадан съм, казва председателя, че няма е, възможност да дадем а, а, възможност за говорене, но а, господин а, Симпсън а, ви а, отстъпи, то тогава на автора а, на а, въпроса от а, двете минути може да се да дадат допълнителни минути. Заповядайте. Благодаря. Имам факта, че толкова много хора искат да участват в спонтанните изказвания, показва колко важен е този въпрос за Европейския парламент. И именно на това искам да поставя ударение. Чух отговора на господин комисаря и в някои отношения съм много доволен от това, което чух. Но изключително много се безпокои парламента от факта, че почтенските услуги се либерализират и от това, че ще се размият социалните услуги и всички съпътстващи услуги, свързани с този въпрос. За това трябва изрично да подчертаем тези проблеми и се надяваме, че ще чуем какво има да каже комисаря за това. Второ, Отговарям на изказване в залата по отношение на Обединеното кралство. Говореше за затваряне на пощи поради процеса на либерализация. Мисля, че трябва много ясно да кажа, че това беше лъжа. Затварянето на малките пощи в Обединеното кралство беше решение на самата страна. Просто правителството намали субсидията за почтите и започна да плаща с посредством директни плащания. Това е причината, по която Royal Mail затвори своите малки филиали в Обединеното кралство. И накрая, факта, че е, Обединеното кралство иска да получи изключение от този е, законопроект за либерализиране на Прощата, е просто е, смешно. Защото в края на краищата това беше тенденция и дейност на техните правителства още от времето на Татчер. Те се бореха за приватизация и либерализация. Благодаря. Господин Симсън, изтече ви времето, казва председателят. Сега имаме да довършим дискусията с отговор на комисаря Бърние, който ще коментира всички изказвания. Благодаря, господин председател. Дами и господа, този дебат е изключително важен. Искам да благодаря на господин Симптън, че постави този устен въпрос. Искам да се спра на няколко въпроса. Както вече казах и както вие обективно отбелязахте, отварянето на почтенските услуги не беше нещо, което беше извършено случайно или потайно. Имаше подкрепата на правителствата. Много от а, вие участвахте в този процес, господин Симпсън, господин Вебер, както и много други. Това е положението в момента. Около 20 проучвания в този сектор са реализирани, така че ние не сме правили нищо с кришум. Всичко се правеше поетапно, стъпка по стъпка. На второ място, знае какво е записано в договорите. Господин Циркони, като един от авторите на а, Лисабонския договор, и аз настоявах да се включи думата териториален тези думи значат нещо. В Лисабонския договор има нови формулировки, свързани с сигурността, с защитата на обществените услуги. И аз искам да ги подкрепя. Те са моето лично убеждение. Европа не е само свободно економическо пространство, не е само голям пазар – тя е общо социално-економическо пространство. И аз съм привързан към тези действия, докато имам честа да заемам този пост. Нека да напомня това на всички, които забравят как стоят нещата. Относно директивата, не считам, че е мораториум или стопирането на развитието в тази посока е нещо положително, защото това би създало правна неясно... неяснота и за гражданите, и за фирмите. Това би било безотговорно. Процесът ще продължи. Ние имаме дълг да гарантираме това да стане в съответствие с директивата и това, което е записано в договорите на Европейския съюз. Господин Бекер и госпожа Маркони говориха за някои формулировки в текста, целта на които е, е да се подкрепи предоставянето на универсална услуга, да се използва компенсационният фонд да се използват правилата за обществени поръчки и прочие. На следващо място условията на труд. Това също е важно изискване, което трябва да се разглежда в контекста на одобряването на почтенските оператори. Е, il est clairement indiqué que les États membres. Ясно е показано, че държавите членки имат инструменти в трудовото законодателство за противопоставяне на всякакви случаи на социален дъмпинг. Държавите членки трябва да спазват принципа на субсидиарност и да отстояват социалната закрила. Държавите членки трябва да спазват определени изисквания, както и предприятията. Съветът и Европейският парламент са органите, които упражняват контрол. 20 години съм представлявал планински регион във Франция. Зная колко са важни почтенските услуги за хората в тези отдалечени места. Госпожа Харкин постави въпроса за почтенските услуги в селските райони. Държавите членки не спазват някои минимални изисквания и комисията трябва да използва всички инструменти, за да накара държавите членки да гарантират тези основни почтенски услуги, особено в селските и отдалечените райони, които са региони, включени в социалното и регионално сближаване. Трябва да се спазва записаното в директивата и в договорите, за това Европейската комисия извършва проучвания да се въвеждат съответните корективни мерки. Госпожа Тикал, госпожо Свилс, говорих вече за тези първи проучвания и аз искам да потвърдя, че през тази година ние ще извършим първото проучване, господин Кадрауи, към края на настоящата година, което ще даде анализ за развитието на пазара на труда в сферата на почтенските услуги и ние няма да спрем до тук. Ще се извърши оценка на въздействието. Официалният доклад ще бъде представен пред Европейския парламент и пред съвета до 2013 година. Има също група на потребителите, участват в нея потребители, предприятия. Ние ще изслушаме техните мнения, ще изслушаме също и регулаторните органи, които извършват оценките на въздействието, възложени от комисията. Дами и господа, в заключение бих искал да кажа, че, както и вие смятам за важно, тази директива да се прилага правилно, без да се наказват гражданите или потребителите. Искам да насоча вниманието и към а, нужната обективност а, и към откровенността при изготвянето на оценките на въздействието. Приемам казаното от господин Симпсън ние трябва да бъдем справедливи в Европа. Ето защо тези проучвания и дебатите, свързани с тях, особено тази група на потребителите, имат толкова голяма важност. Ние искаме да сме справедливи при вземането на съвместни решения в Европейския съюз – ние говорим за качество на предоставянето на почтенски услуги, за териториално сближаване, за социална защита. Трябва да видим кое се дължи на решенията на Европейския съюз, кое се дължи на решения взети от операторите или от националните прависия. Европейския съюз не може а, да отговаря за всичко, което се случва на място. Ние трябва да извършим нужната оценка цялостно. Аз ще председателствам групата на потребителите, за да може да бъде изслушана комисията, тя да бъде в центъра на този пазар, който е толкова важен за социалният и економически живот. Благодаря. С това приключваме разискванията по тази тема и след 8 минути ще преминем към гласуването. Сега ще прекъснем заседанието до 12 часа на обяд.